Е да направим е, водите по-качествени и по-добри за потребителите, за нашето общество навсякъде. Благодаря, господин Зейбер. Преди да пристъпим към следващия дебат, имам няколко съобщения. Госпожа Нора Бера от е, е, западно югозападен избирателен район е заменен господин Дантен, е, тъй като е, ще поеме поста на член на Държавния съвет на Франция. Господин Абат и госпожа Гриле са избрани членове на Френската национална асамблея съгласно седми е, втора алинея от е, правилника. Тази длъжност на двамата посочени колеги е несъвместима с постовете им на депутати в Европейския парламент m. jean louis cottigny est élu membre du parlement européen en remplacement de mme estelle grelier avec effet au Госпожа Грелие също се замества, господин Дантен, както казахме, замества господин Абат от юни тази година. На посочените колеги желая добре дошли и доколкото техните правомощия все още не са утвърдени и никой не е възразил срещу поемането на техните задължения и няма условия несъвместими с тяхто членство в Европейския парламент, те могат да изпълняват задълженията и да се ползват с правата си. Едноминутни изказвания. Госпожа Заборска е първата от едноминутните ни оратори. Благодаря, госпожо председател. От вчера е, бяха въведени нови, по-низки такси е, за мобилно-телефонен роуминг. И това никога не би